Okay, so with this we can... Uh... И така, можем вече да преминем към дневния ред на заседанието на комисията Имко. Преди всичко, приемане на дневния ред. Ако няма възражения и няма такива, както виждам, можем да сметнем, че дневния ред е прият. Както знаете, това заседание се излъчва пряко по интернет и искам също така да ви информирам също така, че вече е публикуван на новия брой на нашия бюлетин и имаме след това докладване за междуинституционалните преговори и преди да преминем към конкретните досиета, искам да благодаря на нашия секретариат и на всички съветници, защото наистина работата ни е доста натоварена напоследък, така че благодаря на всички за това, че толкова добре работите. Така че първият доклад е за Европейския акт за достъпност и заповядайте дам думата на докладчика. Благодаря ви, госпожо председател, казва господин Локия Гарта. Искам да спомена за това, за което Ставаше дума по време на първото заседание. Три страните преговори нямаше особено много изненади. Заседанието протече добре. Първият от четирите. А това е първото от четирите заседания, които са насрочени. На 5 марта се състоя тази среща. Това беше една класическа първа среща. Там представих позицията на парламента. Същото направи съвета. Тоест това означаваше, че същинските преговори не бяха започнали и всичко протече добре. Мисля, че е ясно на всички, че тези преговори ще бъдат сложни. Никой не го и очаква. Но искам да подчертая това, че ние като парламент искаме да видим напредък по това досие. Мисля, че можем да направим нещо. Може би не много, но все пак нещо така че наистина да постигнем определени резултати. И основният въпрос за мен, основните въпроси, извинете, без да са подредени по приоритетност, първо обхватът или приложното поле на изискванията за достъпност, второ изискването за застроена среда. Това беше много голям проблем за много политически групи. Също така въпроса за системите, които ще използват, например, различни терминални устройства за самообслужване. Приложение 1, нещо, което е доста специализирана материя. Също така за мен много важен въпрос беше въпроса с микропредприятията и използването на стандарти и също така въпроса с изключението за задължение за маркировката C. Така че има много неща, които трябва да се обсъдят, много неща трябва да се проверят. Не предвиждам задачата ни да бъде лесна, но можем да видим дали поне някои от тези проблеми ще срещнат разбирането на съвета. От е, това, което чух на заседанието, виждам, че се оформят някои общи позиции и със съвета, и с комисията. Така че мисля, че направихме първата стъпка и съм убеден, че ще можем да постигнем нещо положително. Следващото заседание ще се състои на 12 април. Тогава ще започнат преговорите с съвета, така че работим в момента върху дневния ред на това заседание. Благодаря ви, Мортен. Виждам, че Дида още не е тук, за това първо ще говорим за актуализацията, актуалната информация, извинете, по преговорите за договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Госпожа Гевхар, заповядайте. Yeah, äh, Благодаря, госпожо председател. Това досие е действително доста сложно. Ние работим по член 55 и с втора комисия, с която не винаги сме на едно и също мнение. Комисията Юри е по-технически ориентирана, ние сме ориентирани към потребителите и не винаги е лесно да напреднем. Въпреки това сме постигнали значителен напредък и аз съм оптимист, че ще успеем още по време на мандата на българското председателство да стигнем до един до едно предварително съгласие. Успяхме да се споразумеем по почти всички важни теми, да намерим положителни компромиси. Въпроси, които не са решени, има, те са три и не са маловажни. Но, както обикновено, най-сложните въпроси остават за накрая, като, например, какво да правим с софтуер, който е вграден и имаме въпроси по цифровото съдържание и неговата дефиниция не напредваме достатъчно много по въпроса с материалните, с предметите. Смятам, че ще стигнем до регламентиране на цифровото съдържание и ние като парламент няма да отстъпим от своята позиция Втората тема, по която има проблеми е с сроковете за предоставяне. Казваме, че се стремим към пълно хармонизиране на законодателството. Съветът се стреми към минимален процент на хармонизиране и не е готов да отстъпи този въпрос е труден. Ще видим как ще се развият нещата. Ние като парламент, разбира се, сме зависими от решенията на комисиите и защитаваме пълното хармонизиране. Аз лично не разбирам съвета освен в Великобритания и в Нидерландия няма никакви разпоредби. И не става нужда да се променя някакво съществуващо законодателство, а да се въведе изобщо някакво в държавите членки в полза на вътрешния пазар. Така че не мога да разбера защо в съвета има такава опозиция, но се надявам да постигнем съгласие. И последното, което постигнахме, през миналата седмица, а, засяга статута на закрилата на данните, защитата на данните. А, знаете, че в комисиите се каза, че трябва да има някаква разпоредба и критериите за а, съгласуваност, ако данните не са достатъчно защитени, трябва а, да има някакви минимални а, изисквания и последици. Съветът се доближи до някаква а, степен към нашата позиция и решихме да включим топка, точка от преамбюла. Аз смятам, че трябва да приемем мнението на съвета, за да напреднем. Това е от мен. И сега преминаваме към досието за критерия за пропорционалност. Господин Швабе, нашия докладчик. Е, Благодаря, госпожо председател. Действително, вчера проведохме третия триалог е, с е, българското председателство и Постигнахме политическо съгласие, за това искам да благодаря на това място на сътрудниците от нашия секретариат. Те свършиха чудесна работа. Ще обобщя резултатите от нашата работа. Ще потвърдя онова, което каза колежката Гепхарт. Е, не разбирах съвета винаги, но нямаше значение, защото в крайна сметка постигнахме добър компромис. От една страна, държавите членки, както се казва и в доклада, който приехме ние, е, освен на регламентирането на е, професиите, запазват а, своето правомощие да формулират а, професии. Това се казва в член първи. А, от друга страна се споразумяхме с държавите членки, че за професиите от здравеопазването ще споменем не само в точките от преамбюла, а и в основния текст специални изисквания към формулиране. И когато формулираме свободата на предоставяне на услуги и член 160 от съответния регламент, ще споменем изрично сектора на здравеопазването успяхме за първ път изобщо да говорим за сектора на здравеопазването, за трансграничните услуги успяхме да се споразумеем, че трябва да се спазва принципа на съответствие на пропорционалност. Като цяло бяхме готови на отстъпки, но принципа на пропорционалност въжи, не всички държави се придържат към него. А, когато говорим за регламентиране на професиите, ще бъде много положително да се спазва този принцип. Държавите членки бяха готови да включат обществеността, когато се обсъждат формулировките за професии и само в изключителни а, случаи ще се пази конфиденциалност а, съгласно член 346 от а, договор за функционирането на Европейския съюз. Не можахме да се наложим за а, едногодишният срок за прилагане на новите разпоредби. Държавите членки настояваха срока да бъде две години. В член 6, алинея 4, приехме предложението на съвета да има два различни списъка на професии. Съвета държеше на това, ние го приехме постигнахме също така и включването на занаятчийските професии в а, точките от а, преамбюла. Ние успяхме да включим елемента, включващ защита на потребителите, като точка от а, преамбюла. Надявам се в съвета да бъде приета тази позиция на принципно политическо съгласие и да напреднем по това досие. Сега съобщение във връзка с Европейския кодекс за електронни съобщения Дита Харизанова. Благодаря, госпожо председател. След последното ми съобщение тук проведохме две заседания на 28 февруари и вчера. Обсъждането на 28 февруари се отнасяше основно до правата на крайните потребители. Много разпоредби все още не са финализирани. Има голям напредък по това какви услуги трябва да бъдат обхванати, но също така продължава да става нерешен въпрос с междуличностните услуги, услуги не основание на номера. Що се отнася до съществените разпоредби, има сериозен напредък. Основните въпроси е как да се определи подхода към пакетите услуги и също така към системата за предупреждение към обществеността, услугите в спешни ситуации, съдължителния пренос и оперативната съвместимост. Ние не успяхме да говорим обаче за еквивалентния достъп за потребителите с увреждания. Имаше значителен напредък, но е необходимо да се постигне повече напредък от страна на експертите, за да се подготви следващото политическо обсъждане. Що се отнася до обаждане в рамките на Европейския съюз, комисията искаше с законодателите да определят подхода си към таксите за прехвърляне на лимитите и съобщиха, че искаме в окончателното споразумение да бъде отразена позицията на Европейския парламент. Целта на законодателите е да се финализира изцяло досията в рамките на българското председателство. Благодаря ви. Благодаря ви, Дита. С това можем да приключим частта по предоставена актуална информация по тристранните преговори. И преминаваме към точка 10. Устен въпрос относно общите зарядни устройства в контекст на директивата за радионавигационно оборудване ИМКО винаги е проявявала интерес към прилагането на законодателство на Европейския съюз. Разбира се, това беше и за директивата за радионавигационното оборудване и въпроса за общите зарядни устройства нещо, което е тема на нашето обсъждане днес. Бих искала да ви припомня, че директивата дава на комисия правомощия да приема делегирани актове, отнасящи се до общите зарядни устройства. Това беше важен аспект за парламента. И тъй като комисията не е постигнала напредък, по тези делегирани актове координаторите на ИМКО решиха, че ние като комисия трябва да внесем въпрос искане за устен отговор, така че комисията може да предостави обяснения на нашата комисия. И сега искам да дам думата на комисията. И по-конкретно по ръководителя на отдел в Генерална дирекция ГРО, госпожа Барбара Бонвисуто. Заповядайте. Благодаря. Добър ден. Нека да ви представя актуалното състояние на нещата, що се отнася до това досие. Вероятно знаете, че комисията е застъпник за доброволния подход, защото ние сметнахме, че това е най-доброто решение с цел постигане на целите, с цел превенция на раздробяването на пазара и с цел да не се попречи на технологичното развитие. И ето защо решихме да използваме и успешното прилагане на предишния меморандум за разбирателство. Много усилия положихме, за да намерим консенсус за това доброволно съгласие от името на заинтересованите страни в индустрията. Много разговаряхме с представители на промишлеността, много срещи проведохме. Вчера представителите на индустрията публикуваха нов вариант на меморандума за разбирателство. Ние смятаме, че дошло времето съответно да се обмисли регулаторен подход Междувременно предприемаме действие, за да се гарантира функционирането на пазара на всяко едно отделно зарядно устройство. За нас са най-важни правилата за безопасност, които са разписани в съответната директива за устройства с ниско напрежение – Съответно смятаме, че трябва да се предприемат мерки от съответните органи във връзка с а, този тип зарядни устройства. Толкова от мое име, готова съм да отговарям на различни въпроси. Благодаря. Стигаме сега до докладчиците по това досие. Сабине Ферхайен от името на НП. Э, э, През последно време доста обсъждахме а, изпълнението от страна на комисията. И един въпрос, който чувам отново и отново, е, че а, обещахме на гражданите да има а, унифицирани зарядни устройства. Независимо от всички други изисквания към техническите устройства. Моят въпрос е какво смята да направи комисията, за да напредне по пътя на нормирането и а, в крайна сметка постигането на а, единни, единни стандарти за зарядните устройства. Госпожа Гепхарт. Когато завършихме законодателството преди 4 години, още тогава беше ясно, че Европейската комисия очакваше доброволна реакция от производителите. Ние твърдяхме, че това няма да проработи и има нужда от други мерки. А, смятам за скандално, че Европейската комисия все още а, смята, че производителите доброволно ще реагират. Ние знаем, че това не е действен на практика и не можем да отлагаме повече нещата. Това е неприемливо за мен. Когато подготвяхме това досие, Европейската комисия твърдеше, че става въпрос за зарядни устройства за мобилни телефони, защото в една от точките от преамбюла са споменати изрично мобилните телефони, но изричното споменаване не означава а, изключване на всички останали устройства. Когато обсъждахме този закон, още нямаше таблети, но знаехме, че новите технологии напредват, появяват се нови устройства и когато това стане, трябва да има единен стандарт за зарядните устройства говорим непрекъснато за опазване на околната среда, за устойчивост, за ресурси, които трябва да а, опазваме, за редкоземни елементи. В същото време а, не правим достатъчно, бездействаме. Трябва да постигнем резултати, защото гражданите го очакват от нас а, на хората им омръзна да пазят пълните чекмеджета с различни зарядни устройства, а, които а, принципно работят, но на практика не се използват. Трябва да променим това на практика, така че, скъпа комисия, не е достатъчно а, да оставяме на промишлеността, на производителите възможността доброволно да се съобразят с а, това. Не бива. А, не смятам също така, че бихме попречили на производителите, когато въведохме катализатор. А, не оставихме други възможности, а казахме, трябва да използвате катализатори избрахме тази, този вариант. Защо успяхме да прокараме катализаторите като предпочитана технология, а да не успеем с зарядните устройства? Смятам, че трябва да възприемем същия подход а, и към а, този въпрос а, и да постигнем по-бърз резултат. Е, е, благодаря. От името на ЕКР аз също бих искала да задам един въпрос към комисията. Как гледа комисията на тенденцията за безжично зареждане и какво ще е въздействието на тази тенденция относно изискванията за зарядните устройства. Госпожа Гепхарт говори за новите технологии. Дита Харанзова от името на Алде. Благодаря. Съгласна съм и аз се надявах да получим по-подробна информация от комисията. Подкрепям използването на делегиран акт. Трябва да има доброволен подход, тъй като т.е против доброволния подход съм, коригира се оратора, защото той а, е, не успява да постигне съответните резултати. Знаете какви са нашите цели да намалим а, е, отпадъците. Всеки един от нас а, е, има много зарядни устройства в къщи. Мисля, че трябва да се вземат предвид и иновациите на пазара. Ето защо мисля, че е добре да се поеме по пътя на това да се предоставят това две версии на мобилни телефони. Единия с зарядно устройство, другия без зарядно устройство. По този начин ще се помогне на потребителите да произвеждат по-малко отпадъци. Мисля, че и за продаващите ще има полза, защото те ще могат да предлагат възможността да се предоставя бързо зареждане на, на телефона. Сега давам думата на комисията, тъй като а, докладчика на зелените го няма. Вече ви казах, че обсъждаме евентуален регулаторен подход. Имаме различни варианти, например по отношение на приложното поле, дали да се ограничим до смартфоните или да покрием всички устройства. Защо настояхме на доброволния подход? Защото смятаме, че това е най-добрият начин хем да се е, осъществят препоръките, хем да не задушаваме техническите иновации. Преди години направихме едно техническо проучване и казахме, че трябва да има задължителни зарядни устройства за USB през 2017 година. И като стигнахме до 2017 година, се оказа, че няма нужда от нещо подобно, тъй като пазарите вече бяха преминали към по-съвършени варианти, познати като B2C. Ето защо, като каза и госпожа Харанзова, ние трябва да сме отворени спрямо иновациите. Не би трябвало да избираме конкретен вариант и да го налагаме. Съответно, ние разгледахме е, различни варианти, какви са техническите решения на проблема, трябва ли да налагаме едно от тях, какво да е приложното поле, дали само смартфона или всички зарядни устройства – Следващата работна група, която се занимава с директивата за радионавигационното оборудване, ще разгледа всички тези въпроси. Нейното заседание ще е на 16 април. По отношение на безжичното зареждане, отново става дума за иновации. Всеки път, когато разглеждаме възможността за регулация, ние не трябва да изпускаме от поглед иновациите бъдещето, по-настоящ ще ме много трудно да се предскаже какво ще се случи с бежичното зареждане. В началото, може би, то ще е достъпно само за най-скъпите продукти на пазара. Може след това обаче да стане стандарт. И ето защо всеки път, когато обмисляме възможността да предложим законодателство, ние не трябва да изпускаме от поглед иновациите и технологическото развитие. Благодаря за това обяснение. Ще видим дали ще приемем чрез гласуване въпрос с искане за устен отговор. Благодаря на комисията. Доста сме подранили затова бих искала да обявя почивка до 11 часа. В 11 часа е предвидено гласуването. Благодаря на комисията за това, че дойде и подновяваме работа в 11 часа. Okay, um, welcome back. Uh... Добре дошли. Виждаме, че залата вече е почти пълна. Преминаваме към гласуването. Преди да започнем с гласуването обаче, нека да спомена, че ме помолиха да проведа едно пробно гласуване, така май се казва. Какъв да бъде въпроса, по който да гласувате? Ще стана ли кмет на Гент или не? Започнете гласуването. And one more person has to vote. Още един човек трябва да гласува. Марко Зуло, нали така? Край на гласуването ще стана кмет на Гент. So, um, before, uh, going to the... Преди да преминем към гласуването, Нека да ви обясня какво ще правим. И регламента, и директивата са свързани един с друг. Ето защо ще гласуваме заедно по двете досиета. Нека така да го наречем. Първо ще гласуваме амблок по а, измененията, свързани с регламента. Този вод ще има последици върху директивата. И ето защо след първия вод, ако се отхвърли предложението за регламент, веднага ще преминем към директивата. Първо ще започнем с регламента. И така, гласуваме блок относно отхвърлянето на двете предложения на комисията и регламента и директивата. Начало на гласуването. Край на гласуването. Okay, close the vote. Край на гласуването. 21 гласа за, 13 против, 2 въздържали се. Това означава, че отиваме към окончателното гласуване и по двата доклада. Начало на гласуването. Още два гласа очакваме. Сега всичко е наред. Край на гласуването. 14 гласа за, 22 гласа против, 1 въздържал се. Нека Панос да обясни, за да не ми обяснява първо на мен и след това аз на вас. Значи, вие отхвърлихте предложението на комисията, отхвърлихте предложението на комисията, но не сте приели докладите, които трябва да отидат в пленарна зала и дадат възможност на парламента да гласува това отхвърляне. Съответно, нямаме доклад. Или трябва да започнем от нулата, или да не правим абсолютно нищо. Благодаря ти, Панос. Сега ще дам думата на докладчиците. Мортен Льокегор е първи. Благодаря. Тази сутрин някой ми каза, че вчера е отбелязана 25-та годишнина на вътрешния пазар. Мисля, че и ние трябва да отбележим тази годишнина. Надявах се, че и днес ще имаме повод за празнуване. Няма да се случи това обаче. Няма да има доклад на комисията ИМКО по тази тема. Не се изненадвам. Отдавна имаше сигнали, че това ще се случи. Като докладчик, аз съжалявам, че това е така. Имахме златна възможност да подобрим функционирането на единния пазар. Не успяхме, значи всеки трябва да помисли върху това, което се случи. Знаете, предстоят избори, имаме месеци за обмисляне на случилото се. Ние смятаме, че случилото се е жалко. Благодаря на Анелин, на нейния екип за доброто сътрудничество. Беше удоволствие. Вижда се, че и дори доклада да не е много добър, той може да бъде променен благодарение на доброто сътрудничество. Съжалявам, че много малко хора прочетоха доклада. Той в последствие стана много по-различен от първоначалното предложение на комисията. Благодаря на всички така или иначе. Благодарности към господин Русати, към Мари. Мисля, че вашия принос е много добър. Вие се борихте за единия пазар, защитавахте го. Това няма да мине незабелязано. За съжаление, резултата не е този, който искаме. И накрая искам да благодаря на Сузане от секретарията и на моите сътрудници, които работиха много. Надявам се, че сега през е, лятото нещата малко ще се променят и да се надяваме, че по време на следващия ни мандат е, ще процедираме по различен начин. Благодаря, Мортен. Аз ще се изкажа като докладчик по регламента. Първо искам да благодаря на много хора, преди всичко Мортен Лъкагор като докладчик. Беше голямо удоволствие да работим заедно. Разбира се, не работихме в изолация, получихме много помощ от нашите сътрудници Софи, Клев, Сузана от секретарият Антири. Много хора, не мога всички да изброя. Благодаря на всички за вашата работа. Наистина, жалко е, че не успяхме да направим стъпка напред към финализирането на вътрешния пазар. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, преди всичко разбира се на Ана Мария и господин Розати за прекрасното сътрудничество. Когато станах председател на тази комисия, смятах, че всички ще работим заедно защитавайки единия пазар и ще използваме всяка възможност да постигнем напредък, защото вътрешния пазар е много важен за нашите граждани. Смятам, че това е едно от най-важните неща, които може да които могат да покажат значението на Европа, ползата от Европейския съюз на гражданите. И За това много съжалявам, за това, че някои от колегите не използваха тази възможност да докажем ценността на Европейския съюз, на нашите граждани, така че благодаря на всички, които вярват в тази идея. И с това приключвам това досие, но преди да премина към следващата точка, искам да дам думата на двама души, които искаха да се изкажат. Виржини Русия, заповядайте. Благодаря ви. Преди пет месеца беше внесен от комисията този пакет. Внимавах, внимателно следихме как се развиват нещата. И наистина тук също става дума за критерия за пропорционалност. Тези предложения, които отхвърлихме, бяха отхвърлени, защото те се основават върху една устаряла идея. И това може да подкопае самата идея за услугите. Първо идеята за страната на происхода. Наистина, беше неизбежно да бъдат отхвърлени тези предложения и поздравявам всички за това. Очевидно, това, което наблюдаваме, е, че компетентният орган на страната на происхода издава документ, а страната на предназначението не може да се противопостави на това. Така че страната на происхода беше основният проблем от самото начало. Това понятие страната на происхода беше нещо, което разделя Европейския съюз, защото хората трябва да състезават помежду си и се създава един стремеж към това, това състезание да води към все по-голямо намаляване на значението на правилата. А ние искаме да се укрепва единия пазар. Това беше потвърдено четири пъти, четири пъти се внася това предложение, четири пъти ние сме го отхвърли и смятам, че трябва да вървим по пътя на солидарността между нашите граждани, а не това състезание, което подкопава правата на гражданите. Да. Сега давам думата на онези, които само искат да се произнесат по резултатите от да се произнесат по самото гласуване резултатите от него. Благодаря, казва госпожа Яконсари. Аз бях една от докладчиците в сянка. Госпожо председател, искам да кажа, че малко погрешно формулирахте ситуацията. Вие казахте, че това е борба срещу онези, които са за Европа, онези, които са против, онези, които са за вътрешния пазар, онези, които са против. Не, не беше това проблема. не беше това проблемът преди това гласуване, защото всички сме за Европа, всички сме проевропейски настроени. Но всички комисии ИТРЕ, например, сметнаха, че няма полза от това предложение. Смятам, че е много правилно да отхвърлим това предложение и да изчакаме да постъпи ново предложение. Това ще разсее опасенията, свързани с това предложение. тези предложения не биха спомогнали за установяването на малки и средни предприятия в други държави членки. Искам да благодаря на комисията, Европейската комисия за всички усилия по подобряване на това предложение. За съжаление, тези подобрения не помогнаха. Европейският съюз създаде много законодателни актове, които на практика не доведоха до подобрения, само служниха живота на хората. Защото желанието да се прокарва идеология на Европейския съюз не доведе до ефикасно законодателство. Затова отхвърлих това предложение. Благодаря. Сега Анна Мария. Много благодаря уважавам резултатите от гласуването и мнението на колегите и мисля, че не трябва да мислим за историята. Но ако мислим за бъдещето, нямаме резервен вариант. Парламентът се провали. Парламентът се провали в опити да подобри предложението на комисия, така че то да служи на гражданите на Европа. Ние не сме предложили нищо по-добро, не сме предложили нищо по-различно нямахме възможност при преговорите да постигнем нещо, което да е добър резултат за нашите граждани. И знаем, че няма възможност комисията да внесе нов преработен текст, защото просто няма време до края на този мандат да се състои един демократичен процес. Така че този парламент беше една сила, която доведе до отрицателни резултати. 70% от европейската економика се падат на сектора на услугите. И ние изпращаме послание до предприятията в Европа. Ние не искаме да се върви напред към вътрешния пазар, защото тази електронна карта беше толкова само една част. Така че фактът е, че ние направихме твърде малко и до края на мандата няма да направим нищо, за да отворим европейския пазар на услугите. Нищо не сме направили, за да помогнем на малките и средни предприятия, предоставящи услуги, да разширяват дейността си, така че да могат да работят и в други държави членки. И това също показва, че изтоката и запада, запада на Европа не си вярват. Защото проблем с страната на происхода също така е свързан с договорите, с, с свободата на движението на услуги. Това е нещо, което е провъзгласено от договорите. Някои тълкуват това като държавна происхода, други го разглеждат като въпрос, свързан с свободата на движението на услуги. И аз принадлежа към втората група и се гордея с това. Благодаря, Анна Мария. Сега е господин Русати. Да, разбира се, аз също съм разочарован от резултата на гласуването. Нямах намерение да се изказвам, защото с уважение се отнасям към мнението на колегите, но взех думата, защото отново чух същите фалшиви аргументи, които прозвучаха и днес. Искам много ясно да заявя, ние извършихме много работа, за да подобрим това предложение. И извършихме много работа, за да отговорим на опасените изразения на колегите от другите политически групи и наистина искахме да постигнем добър компромис. Няма понятие страна на происхода. Няма подкопаване на правата на държавите членки. И има много голяма стойност това предложение. За съжаление, колегите от някои политически групи решиха, че изобщо няма да работят по това. Те отказаха сътрудничество и този отказ дори да се направи опит да се подобри предложението е нещо, което за мен е голямо разочарование. Разбира се, уважение отнасям към вердика на комисията. Комисията, между другото, която отговаря за развитието на вътрешния пазар. При цялото ми уважение към резултатите от гласуването, искам да кажа, че ние взехме решение, което показва, че преобладават протекционистските тенденции, че това са опасения на национално ниво, а ние имаме отговорност на нивото на Европейския съюз. И ако по всяко едно законодателство, което предизвичва спорове, следваме единствено и само националната линия, отговаряйки на части от на само отделни групи на нашите избиратели, нашите интереси, това ще бъде грешка. Точно за това не функционира надлежно нашия вътрешен пазар, а това е нещо, което има голям потенциал. Председателката, благодаря ви. Господин Агню, заповядайте. Благодаря. Аз всъщност съм много кръжен това, което се случи току-що. Много е хубаво, когато избраниците на гражданите се противопоставят на Европейската комисия. Миналия път беше, миналия мандат беше моят първи мандат и имахме също така гласуване в комисията АГРИ и отхвърлихме предложението на Европейската комисия, така както направихме тук имаше 8000 изменения към това изключително слабо предложение. Разбира се, всичко се разпадна. Така че аз искам да поздравя колегите депутати, така че вие може да се обърнете към вашите избиратели, да кажете, че всъщност ви, по този начин вие защитихте техните интереси и слушахме всички политически групи. Сега е господин Де Йонг. Благодаря. Госпожо председател, аз нямах намерение да се изказвам, но ще го направя, защото и други се изказаха. Много съм доволен от резултата днес, но не по вече посочените причини. Не става дума за това, кой е против или за Европейския съюз. Става дума за това, кой е за или против социалния дъмпинг и други подобни явления. Това бяха опасенията. Ние искаме една социална Европа и искаме да има един пазар, който отчита и социалните съображения. Но това няма нищо общо с това дали човек е за или против Европейския съюз. Моята група изцяло подкрепя Европейския съюз включително що се отнася до движението на услуги. И в това предложение нямаше нищо, което да позволи да се води борба срещу социалния дъмпинг и нелоялната конкуренция. Трябва да проведем гласуване по въпрос искане за устен отговор по общите зарядни устройства. За това искам да ви помоля да гласуваме дали сте съгласни за това да бъде поставен този въпрос към Европейската комисия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Още един човек трябва да гласува. Okay. I close the vote. Край на гласуването. И така, този въпрос ще бъде отправен към Европейската комисия. Благодаря ви за това. С това искам да приключа частта посветен на гласуването. И сега преминаваме към становището относно регламента за правата на пътниците на железопътния транспорт и свързаните с това задължение. Докладчика е господин Денис Де Господин Денис Де имате думата. Ще изчакам една минута за унези, които да излизат, да излязат от залата. Моля унези, които излизат от залата, да го направят максимално тихо. Okay, now that, uh, Сега искам да дам думата на господин Де Йонг по този доклад. След вълнението около гласуването, нека се върнем към насъщните теми които са от значение на нашата комисия, вътрешния пазар и защита на потребителите. В този случай става въпрос за защита на правата на ползвателите на железопътен транспорт. Комисията ИМКО има важна роля в този въпрос, защото защита на потребителите е доста по-слаба от линията, която застъпва комисията в своето предложение. Комисията предлага по-добра защита на пътниците в железопътния транспорт. В моя доклад се опитвам да намеря по-ясна и проста формулировка на възможните проблеми за пътниците и свързаните с това права и да осветлим някои неясноти в предложението на комисията. В нашата комисия често сме говорили за клаузи, за непреодолими, непреодолима сила – някои политически групи смятат, че има голяма правна несигурност у пътниците, когато се говори за непреодолима сила. Аз предложих да не следваме предложението на комисията и да не включваме понятието непреодолима сила в текста. Друго място, на което се опитах да внеса подобрение – е относно правото на обещетение за пътниците при високоскоростните влакове. Когато те закъсняват, комисията а, предвиждаше съкръщаване на сроковете на закъснение, след които се предвижда обещетение, именно те да бъдат до 30 минути, защото високоскоростният железопътен транспорт е предназначен за това да се придвижи пътникът бързо от едно до друго място. В противен случай може да вземе направо самолет. В моя доклад съм внесъл и изменения относно цените на билетите. Аз предлагам повече прозрачност в тази посока. От една страна имам нужда от повече информация за цените на билетите. От друга страна искаме когато използваме различни платформи, това да не се отразява на цените на билетите. Например, ако си купим онлайн билет от Брюксел за Париж и използваме определена платформа, това да не бъде по-ефтино, отколкото ако а, си купим два отделни билета в случай, примерно, че се изпусне връзката на някое място. Защото а, освен а, закъснението, а, пътникът бива наказан, плащайки по-висока цена, когато се прехвърля с нов билет а, на друг влак. Обсъдихме този въпрос на едно от последните ни заседания, че има гари, на които човек не може да си купи билет и тогава трябва да има възможност човек да се качи на влака и без билет и да си го закупи в самото превозно средство. По този начин ще се улеснят пътниците. Самият аз имам някои забележки към направените от мен предложения за изменения. Бих искал да ги обсъдим днес. Докладчиците в сянка също могат да коментират а, моите изменения. В а, преамбюла, например, включих една препоръка да се създаде платформа с информация за всички железопътни връзки. Това трябва да се организира от железопътните компании. Но не предвиждам задължение за компаниите да го направят. Това предложение е пожелателно, така както съм го формулирал. Може обаче вместо в преамбила да предвидим в основния текст на предложението подобно изискване. Така че пътникът, ако иска да се информира цялостно, да може да използва такава платформа с всички възможни връзки. Тъй като искаме да подобрим положението на пътниците, не бива да оставяме това на доставчиците на железопътни услуги и на доброволен принцип. Също така всички информации трябва да бъдат достъпни отворен съм към всякакви предложения в тази посока от ваша страна железопътните превозвачи а, ми казаха, че съществува дефиниция на високоскоростните влакове. Аз се питам дали правото на обещетение да трябва да се ограничи върху високоскоростните връзки или да въжи за всички пътувания на дълги разстояния. Това са моите забележки. Очаквам а, коментарите на моите колеги. Роза Тун е докладчик в а, Сянка а, от името на НП. Дам думата на господин Розати. Той също е докладчик в а, Сянка. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, госпожа Тум не може да присъства на нашето заседание и се извинява. Тя не присъства не защото е закъсняла, пътувайки с железница. Тя ме помоли да я замествам на това заседание и да прочета нейните бележки. Госпожа Тун смята, че като цяло предложените от господин Дейонг изменения а, са в правилната посока. Опитваме се да укрепим правата на хората с увреждания и с ограничена подвижност в член 24. Всички изисквания за предварително уведомление от 48 часа целят безпрепятственото пътуване на лица с увреждания. Госпожа Тун подкрепя искането на докладчика да отпаднат ограниченията за вземане на велосипеди в железниците, за границата от 30 минути за обещетение. При закъснение може би ще са прекалено амбициозни, но за закъснение от един час в момента се предвижда 25% обещетение от цената на билета. Това може да е твърде малко, за да предизвика промени. Като цяло, железопътните компании а, би трябвало да предлагат а, директни билети. От гледна точка на пътниците, а, те трябва да са защитени по време на цялото си пътуване в а, случай на някакви затруднения. А, не може да има доставчици, които да премълчават а, своите цени, да не дават информация за връзките си на онлайн а, платформи. Потребителите трябва да могат да купуват билети от а, независими платформи. Госпожа Тун се радва на бъдещо тясно сътрудничество с е, докладчика господин Де Йонг. От името на, госп... на ЕС, е, е, социалисти и демократите колегите ми от ИМКО се ползват с подкрепа от наша страна Смятаме, че за европейските граждани е важно правата на пътниците в железопътния транспорт да бъдат добре защитени. А, ние като парламент можем да влияем в тази посока. Ще се спрем на няколко предложения. А, комисията предлага клауза за непреодолима сила. Аз а, разбирам а, нещата така, че а, непроделимите сили в железопътния и в а, въздухоплаването а, са различни. А, железопътните компании имат а, различни задължения към а, потребителите. А, компаниите не биха спестили много от а, подобна клауза. А, може да има много спорове, както това се случи в въздухоплаването. Така че ние се присъединяваме към мнението на докладчика по тази тема. Втората тема засяга изключенията. Държавите членки имат е, достатъчно време да се справят е, с е, железопътния си транспорт. Освен това има много инвестиции в цяла Европа. Така че не бива, според мен, да има изключения. Трябва да ги премахнем. И накрая трябва да внимаваме с времевите графици. Федерацията за железопътен транспорт искат да има повече права и по-добри регламенти за пътниците за закупуването на билети, но графиците предвиждат твърде малко време. ние гласувахме по доклада за транспорта, преди да бъдат осветлени, например, екологични въпроси. Така че, ако искаме да завършим това досие и да преминем към триалог до края на тази година, нямаме много време. Трябва обаче да поддържаме контактите си с Комисията по транспорт. Много благодаря, казва председателката, за тази препоръка. Господин Сулик беше докладчик в сянка и затова аз бях помолена да прочета неговите бележки. Той иска да се извини за това, че се налага да отсъства. Много от измененията на докладчика той смята за полезни, изказва пълна подкрепа за изменение 19 във връзка с съкръщаване на процедурата за запазване на места за пътници със специални нужди. Трите часа срок за осведомение са достатъчни, тъй като вече има подобни срокове, има и по-кратки даже, които а, се прилагат. Изменения 29 и 28 се подкрепят. Те имат за цел заличаване на някои от изискванията, споменати в приложение 3. 3 е, изисквания е, за предоставяне на информация. Е, и освен това колегата смята, че компаниите трябва да решават каква компания е ценна за пътниците и кое е излишна информация. Едва ли потребителите ще четат информация в рамките на 10 страници. Освен това, колегата е за подхода, основан на търсенето и предлагането, що се отнася до обещетенията при е, закъснения на високоскоростни влакове. Съответно, колегата не подкрепя изменение 16 най-добрата мярка за повишаване на качеството на железопътните услуги е да се отворят пазарите за колкото се може по-голяма конкуренция. Европейските железници все още са доминирани от няколко големи държавни предприятия, които не искат да стават свидетели на частна конкуренция. Колкото по-малка конкуренция, толкова по-низко качество на услугите. Колегата съответно смята, че трябва да се включи и принципа на отворените данни в предложението. Това се казва в изменение 3. Освен това, колегата смята, че трябва обмена на данни да стане задължителен между железопътните компании. Това се казва в член 9, параграф 2. Освен това, е, колегата смята, че да, трябва да се предоставя информация на потребителите от страна на тези, които продават билети, само че много често тези, които продават е, билети, нямат необходимата информация. Е, голяма част от операторите се субсидират от държавата и може да се споделят данни по отношение на билетите до крайната дестинация. Колегата смята, е, че по-настоящем очакванията на потребителите не са изпълнени. Много често държавните компании не изпълняват изискванията, те се притесняват от частна конкуренция. Ето защо колегата подкрепя изменение 15. Той смята, че той е стъпка в правилната посока по отношение на билетите до крайната дестинация. По отношение на еквивалентността на гаранциите, той смята, че тук се предвижда различна форма на контракти. Е, за съжаление, оратора изчита текст с много висока скорост и не е възможно да се преведе всичко. По-настоящем е, са на лице условията, продължава е, ораторката, да не се а, търси конкуренция. Колегата смята, че трябва да се премахне а, определението through ticket а, и да се замени с а, ново определение. Преди 10 години за първи път се появи пазар за подобни услуги, билет до крайната дестинация. Днес обаче, поради принципа на отворените данни и поради развитието на нещата, може да се заложи на сътрудничество между операторите и съответно да се продават такива билети, комбинирани до крайната дестинация. Тези възможности трябва да се използват ползват и те са от полза за потребителите. Толкова а, от името на колегата и сега от името на Алден Метеес Фан Малтенбург. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика Денис Де Йонг. Той се опитва да помогне на потребителите. Аз съм съгласен с изказаните опасения от името на Луси Андерсън. Сега предложението на комисията е размито и то е по-лошо за потребителите. За това приканвам нашата комисия да постави пътника в центъра. Трябва да има по-добри правила и по-добра защита за потребителите. Три неща. Форс-мажор, хората с увреждания, с намалени възможности за придвижване и обещетенията за закъснение. Съгласен съм относно казаното за форс-мажор. Железниците са по-различни от а, авиацията и виждаме, че изключението, свързано с форс-мажорни обстоятелства, поражда много голяма неяснота, така че тази клауза за тези обстоятелства трябва да бъде премахната. Оценката на въздействието а, показва, че няма кой знае какъв смисъл от това. По отношение на хората с увреждания, естествено, че всички гари трябва да са достъпни за подобни хора – аз съм съгласен, че времето трябва да се намали, времето за искане на помощ, времето в което трябва да се реагира, ако има искане, се има предвид, то трябва да се намали от 48 на 3 часа. Аз лично смятам, че и 2 часа са твърде дълъг срок. В Холандия имаме добри практики. Склонен съм да се съглася с докладчика и да запазим трите часа. И накрая по отношение на компенсациите за закъснение, трябва да се намери равновесието между правата на потребителите и разходите за дружествата. Нашето законодателство трябва да е насочено към превенция на закъсненията. Първоначално тези разпоредби не бяха обект на, на прегледа. Говори се за високоскоростните влакове, онези, които се движат с над 220 км в час. Не виждам защо трябва да се прави разграничение, обаче, между различните типове влакове. И самият докладчик има съмнения в тази връзка. Потребителя трябва да е в центъра на нещата, но е необходимо да се отчитат и интересите на дружествата. Няма да е лесно. Има нещо, с което не съм съгласен с колегата от ЕКР. Данните, които са необходими. Онова, което се казва в приложение 3, аз не виждам защо трябва да се маха а, това, да се маха това предложение от текста. Мисля, че добре да се включи в предложението на комисията, в първоначалното предложение, какви данни ще трябва да се използват. Много се съмнявам относно изменения от 21 до 29. Трябва да изпратим ясно послание към а, докладчика в Тран. А, можем да действаме по силата на правило 53, тъй като сме асоциирана комисия. Нека да приемем нашия доклад с голяма подкрепа. Нека да, да приемем а, нашия доклад с голяма подкрепа и да изпратим ясен сигнал. Юлия Реда от името на Зелените. Благодаря. Ние сме съгласни с общата посока. Е, тона на нашия доклад, на нашето становище е много по-добър за потребителите, отколкото във водещата комисия. Мисля, че е важно нашата комисия да играе водеща роля. По редица въпроси ние бихме искали да се отиде малко по-далеч даже от предложеното от докладчика. На първо място ние сме напълно съгласни с а, е, заличаването на изключението за форс-мажор. То няма никакъв смисъл в контекста на железниците. Знаем, че е, влак спира понякога да върви, защото вали сняг през януари. Ами много ясно, че ще вали сняг. Проблема не е същия както при самолетите, защото самолетите, знаете, при подобни зимни обстоятелства имат проблеми по отношение на сигурността. Ние смятаме, че билетите до крайната дестинация трябва да са задължителни. Те трябва да се продават. Освен това всички дружества трябва да сътрудничат, да споделят данни и достъп. Не на последно място по отношение на системите за продажба, за да може да има такива билети. По отношение на европейската платформа, мисля, че това е начин да се гарантира, че ще има спазване на принципа на едно гише за потребителите и необходимо да се дава цялата необходима информация Оперативната съвместимост трябва да бъде гарантирана. Споделяме казаното, че е, обещетенията не трябва да са свързани само с високоскоростните влакове, с всички влакове. Споделяме е, стесняването, скъсяването на периода за даване на е, осведомление за хората с увреждания. Равнопоставеното третиране на хората с увреждане е фундаментално човешко право. Имаме примери а, за гарантирана достъпност от самото начало. А, освен това, а, има и достатъчно добре обучен персонал понякога. Чуваме за добрите примери от Холандия. Обучението трябва да се предвиди ако приемаме сериозно защитата на човешките права, хората с увреждания трябва да могат да пътуват с железопътен транспорт, както всички останали. По отношение на жалбите и разглеждането им от националните органи, ние не смятаме, че периода за сложните случаи трябва да се увеличава. Това ще доведе до проблеми за потребителите. Освен това смятаме, че да може че трябва да може да се участва в а, альтернативни процедури за разрешаване на спорове. Естествено, това не трябва да оказва въздействие върху правото на потребителя да се обърне към съда. от гледна точка на интересите на потребителите, от гледна точка на оперативната съвместимост, мисля, че предложението трябва да се приема и да е категорично, защото железопътният транспорт е, е добър и за околната среда. Мисля, че можем да укрепим нашето становище и да го направим още по-полезно. Господин Шваб. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика. За мен е важно в рамките на нашето становище да изясним, че има много правила, които до 2020 година въжат само за национални железопътен транспорт. За пограничните региони продължава да е трудно да ползват трансгранични железопътни услуги, защото често пъти на границите свършват правата на пътниците. И за това искам да привлека вниманието ви към трансграничните железопътни услуги, за да може от Кил до Страсбург и от Германия до Брюксел да бъдат уеднаквени тарифите и е, условията за пътниците да бъдат едни и същи. И затова смятам, че предложението на комисията е добро, а нашето становище също е а, е, отлично. Госпожа Вестфал. Благодаря, госпожо председател. И аз а, е, имам положително отношение към а, становището, защото а, предложението на комисията може да бъде подобрено. Понякога професионалният опит а, влияе върху политическата работа. Самата аз съм работила с лица с увреждания в продължение на 25 години и за това за мен не бива да се смесват всички възможни групи от лица с увреждания, но техният живот със сигурност трябва да бъде подобрен. Приветствам предложението на докладчикът за съкръщаване на срока за предизвестяване на 3 часа, но се питам, не е ли много по-добре да има повече гари които да бъдат преустроени а, така, че да отговарят а, на изискванията на хората с увреждания или с а, ограничена подвижност, за да могат а, те да ги използват а, безпрепятствено. Това не въжи само за хората с а, ограничена мобилност. Всички ние остаряваме. А, едни гари, които са преустроени в тази посока и позволяват безпрепятствено придвижване, ще бъдат от полза за всички тези групи. И за това ви моля да помислим още веднъж. Предизвестие от 3 часа е а, добре, а, но в Германия има проекти за преустройство от страна на градските власти на гарите, поне в големите градове, така че те да отговарят на изискванията на хората с ограничена подвижност. Благодаря. Проблемът, който поставихте, също хванато от Европейския акт за достъпност, нещо, което е предмета на тристранните преговори. Преди да дам думата на докладчика, искам да дам думата на Европейската комисия, госпожа Коцхаус, която е ръководител на отдел Б5 на Генерална дирекция МОФА. Благодаря ви много, госпожо председател. От наше име искам само да благодаря за огромната подкрепа, на която се радва нашето предложение. Виждам тази подкрепа и в доклада, чувам я от изказалите се депутати в тази зала. Искам само да се спра на някои аспекти, по които ви зададохте въпроси във връзка с нашия подход. Първо, платформата в член 9 вие казахте, че искате да сте по-амбициозни. Искам тук само да загадна, че има делегиран акт, който е свързан с информационните услуги за мултимодалните услуги. Този делегиран акт беше одобрен през май и той дава основа за предоставяне на подобна платформа или основа, свързана с информационните технологии при предоставяне на информация. Така че ако разгледате и този текст, вие ще видите, че имаме последователен подход в тази сфера. Сега за закъсненията на високоскоростните влакове. Наистина не се спирахме отделно на този въпрос, но ако смятате, че може да се направи по-голямо различаване, ние можем, разбира се, да се гласим с това. Ние не се занимавахме с този въпрос, защото в момента възможностите са доста различни на различните държави членки. Затова не сме занимавали с този въпрос. Сега по форс-мажора. Обосновката тук беше свързана с решението на Съда на Европейския съюз и искахме да създадем равнопоставеност за всички видове транспорт, но вие правилно казахте, че авиацията се отлича в това отношение от железопътния транспорт – за това смятахме, че трябва да възприем един много тесен подход, който да не създаде проблеми от гледна точка на съдебната практика, нещо, което наблюдавахме във връзка с въздушния транспорт. Е, що се отнася до изключенията, вие предлагате да се намали броя на изключенията. Ние подготвихме специален доклад по изключенията и той показва, че правата на пътниците се прилагат по различен начин държавите членки и това означава, че пътниците нямат еднаква степен на защита в Европейския съюз, затова трябва да намалим тези изключения. Ако вие го подкрепите, ще приветстваме това. Сега, що се отнася до хората с, намалена мобилност и увреждания, благодаря ви много за подкрепата и по тази тема. Особено предвид това, че докладчикът не внася изменения по нашето предложение за обучението, нещо, което според нас е много важно, както за новопостъпващите служители не следва да се свежда до обучение на служителите, които са в пряк контакт с хората с увреждани и намалена мобилност. Смятаме, че това е много важно. Сега за директните билети тук предлагаме наистина като резервна позиция, че ако на пътника не му е ясно какво точно получава, пътникът следва да знае дали това е единен е, билет или директен билет. И наистина вие предлагате да се гарантира това, пътникът да има възможност за избор. Необходимо е да се проведе допълнително обсъждане предвид ситуацията в момента на пазара Наистина по този член е необходимо да се проведе повече обсъждане на всички участници в законодателната процедура. А, що се отнася извън съдебното решаване на спорове и неговата задължителност, искам само да ви препратя към обсъжданията, които текат в момента в генерална дирекция Justice те се занимават точно с този въпрос и платформите онлайн. Ние също така обсъждаме това с националните органи за изпълнение. Ситуация в държавите членки е твърде различна и нещата могат да се влушат, ако въведем задължително извън съдебно решаване на споровете, така че уредбата в законодателството за извънсъдебното решаване на спорове е нещо, което предлага доста гъвкаво. Същото въжи и за онлайн платформата. Необходимо е да разгледаме ситуация в различни държави членки, ако искаме да введем това задължение в цели Европейския съюз. Благодаря ви много за вашето внимание. Благодаря ви, че ни дадохте думата. Благодаря ви за тези разяснения и сега давам думата на докладчика за заключителни бележки. Благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда много кратък, защото много се радвам на това, което чух от колегите. Мисля, че вървим наистина в една и съща, и то правилна посока. Разбира се, ще се възползвам от точка 53, така че да можем да продължим да работим и да се насочим към тристранните преговори, да продължим да работим там. Наистина смятам, че нашата роля е много важна от гледна точка на пътниците. И що се отнася до графика, който вече беше споменат, мисля, че добре определихме гласуването. Преди гласуването в комисията по транспорта вече има някои изменения. Крайният срок е малко по-ранен в различните комисии, но мисля, че трябва да гласуваме доста време преди гласуването в комисията по транспорта, така че наистина да можем да гарантираме това, че се обръща достатъчно внимание на правата на пътниците. Имах още някои бележки, но чух колегите и виждам, че те засегнаха въпроси, по които вече съм внесъл изменения. Това е свързано и с крайните срокове и други въпроси, неща, които искам и аз да гарантирам. Така че се надявам, че чрез измененията ще постигнем един компромисен текст, защото наистина всички работим в една и съща насока, с една и съща насоченост. Между другото, когато взимах думата за прав път, не споменах хората с увреждания, но съм се срещал с организациите, които представляват хора с увреждания – трябва да намерим начин тези хора да не бъдат разглеждани като една изолирана отделна група. Наистина трябва да помислим внимателно по този въпрос. Трябва да продължим да му обръщаме необходимото внимание. И единственото, с което не съм съгласен, е това, което каза за комисията за информация. Ние искаме да получаваме повече информация. Комисията винаги може да намери допълнителна информация, но ние получаваме огромен брой страници с подробности. Също така не получаваме необходимата ни информация. Но надявам се, че намерим решение. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 11 април, 12 часа по обяд но бих искала да привлека вашето внимание към факта, че става дума за процедура за преработено законодателство, за това в съответствие с новия правилник приемливи са само тези изменения, които се отнасят до тези части на предложението, които съдържат значителни съществени промени. Това е текстът, който е маркиран с, с сиво писмена обосновка трябва да придружава всяко едно изменение и трябва да бъде посочено към кои части на текста се отнася изменението и отново изменението се внасят само по тези части от текста, които са маркирани с сиво. С това приключвам нашето сутрешно заседание. Благодаря на всички. Председателката любезно благодари на преводачите. Виждаме се отново в 2.30. Приятен обяд!